председателят. Bit, really Малко по-добре е вече, но преди това бе много ясно всичко и много е, добре. Да, е, е, не е хубаво това, че се случва за втори път в рамките на едно заседание и на едно изслушване. Трябва да се справим с този проблем. Вие трябва да чувате добре. Да видим сега дали чувате добре превода на английски. Чувам, но не е, достатъчно силно и ясно. Ще бъда е, търпелива, естествено, ще проява разбиране. Не, не, е, е, трябва да се постараем е, да ви създадем комфортни условия, за да можете да е, е, отговорите. Ще отделим няколко минути, ако трябва, Да, добре, вие ще направите е, каквото е необходимо. Е, сега въпросът е и техниката да си свърши работата. Да, ето, че понякога е, някоя друга минута се оказва в крайна сметка от полза. И така, Дитер Лебрехт Кох от НП има думата. Той е ето там, виждате ли го добре. Да. 250 е, хиляди годишно са жертвите е, в резултат на катастрофи. Е, всъщност броя на катастрофите е 250 хиляди, а понякога жертвите са много повече. Има много и различни предложения за намаляване на броя на е, жертвите в резултат на пътно-транспортни происшествия в Европа. Интересуваме какво ще направите по време на вашия мандат, е, за да е, реализираме тези цели. Благодаря ви. Всеки ранен, всеки убит човек по пътищата или в резултат на транспортно происшествие е, е голяма загуба. И ние трябва много сериозно да се отнасяме към този въпрос. Е, би трябвало да се стремим към е, нула е, пътно-транспортни происшествия, към нула жертви. Е, естествено казвам това е, със съзнанието, че никога няма да постигнем този идеален резултат. Необходими са обаче много сериозни мерки има държави членки, които могат да се похвалят с челни постижения в това отношение и ние ще се опитаме да обменяме добрите практики, така че да постигнем по-добри резултати. Ще отделим достатъчно средства за обучението на хората, които работят в сферата на транспорта за една по-добра квалификация на специалистите, а също времено и събуждане на повече съзнание сред обществото. Не бива в никакъв случай да е, проявяваме толерантност е, и да оставаме пасивни, когато виждаме е, не добро поведение на пътищата, когато виждаме агресия по пътищата. И същевременно трябва да подобрим много добре и системата за управление на движението по пътищата, светофари, бариери, зебри и така нататък. Всичко това трябва да бъде много добре премислено, много добре реализирано. Естествено, има различия е, между отделните държави членки, но това ще бъде също един от нашите приоритети в е, следващите 5 години. Е, дори и да подобрим много добре и инфраструктурата, и капацитета за управление на пътищата, и на движението а, няма да постигнем а, а, идеалните резултати, към които се стремим, но ще постигнем подобрения. Е, Исабела има думата сега. Благодаря ви. Моят въпрос е свързан с безопасността. По мое мнение, в програмата на председателят Юнкер безопасността не взема достатъчно важно място. Имам един по-общ въпрос към вас. Как възнамерявате по-общо да подходите към безопасността, например, в градските среда с висока населеност? Благодаря ви. Thank you. I think... Благодаря ви. Мисля, че в Европа безопасността е една от основните ни цели и също така един въпрос, на който се гледа много сериозно. За да се подобри безопасността, създадохме три специфични агенции. И ако не се лъжа, сухопътният транспорт е единственият от е, сегмент от транспортният отрасъл, който не разполага със специфична агенция безопасността, въпреки че в е, тази част от е, транспортния сектор има най-голям брой законодателни текстове, изпълнителни мерки. И смятам, че има възможност да се увеличи ролята и важното значение, което вземат тези агенции, защото те действително могат да се превърнат в гаранция, че мерките за безопасност и сигурност наистина се прилагат. Също така стигнахме до извода, че в някои държави членки на национално равнище законодателството понякога не се прилага напълно. И в най-крайните случаи смятам, че Европейския съюз трябва да съблюдава договорените вече мерки да бъдат прилагани на практика. И според мен в най-крайните случаи трябва да се обърнем към съда, за да гарантираме, че държавите членки изпълняват своето задължение и прилагат мерките за безопасност. По същата тема, т.е. безопасността като понятие, би трябвало винаги да се стремим към възможно най-добро управление на движението и възможно най-високо равнище на контрол върху инфраструктурата. В момента се опитваме да приложим тази концепция по областта на железопътния транспорт и вече има договореност да се доизгради общоевропейската система за управление на железопътното движение, което според мен ще допринесе значително за повишаване на безопасността в този сектор. Така че според мен всеки един сегмент от отрасла на транспорта има своите специфики, но като цяло имаме една добра система на управление на движението и разполагаме с много ясно разписано законодателство и специфичните агенции ни помагат да съблюдаваме за прилагането на това законодателство на национално равнище. Също така трябва да направим всичко възможно, за да увеличим осведомеността на гражданите за това колко важно се спазват всички мерки за сигурност както по гледна на потребителите, така и от гледна точка на операторите. Господин Маринеско от НП има думата. Благодаря, господин председател. Е, поздравявам е, госпожа Булч ако всичко премине добре, първата среща на министрите на транспорта от Европейския съюз ще бъде в Рим в началото на ноември. Единното европейско небе ще бъде темата на срещата. Има държави членки, които имат резерви по отношение на а, този проект. Какво е вашето отношение към този важен европейски проект? И ако ви стигне време, то моля, кажете ни как ще реагирате, ако в резултат на европейския план за транспорт някой от държавите членки предложи промяна на коридорите? Вярвам, че единното европейско небе е наистина много важен проект и един чудесен проект от гледна точка на бизнеса, но на економиката, но и от гледна точка на зеления дневен ред, защото той оптимизира отсечките, пътищата. и не случайно аз споменах този проект и в уводните си бележки. Е, това а, е, действително представлява предизвикателство за някои държави, тъй като там има а, е, защитени а, а, природни а, резервати а, по пътя на е, единното а, европейско небе, но а, аз съм сигурна, че могат да се намерят а, а, начини да решим проблемите. И да е, намерим решение и по отношение на а, е, управлението на слотовете, защото това е другият е, голям проблем във връзка с единното европейско небе. Как точно ще а, протичат а, съответните отсечки, как а, ще а, изглежда управлението на тези е, линии, на тези отсечки. Това е, е въпросът. При всички положения би трябвало да помислим за е, по-добри решения, да премислим всички възможни варианти и е, да. Е, успеем по този начин да мобилизираме колкото е възможно повече държави. Колкото повече държави членки участват в този проект, толкова по-добре за развитието на единното европейско небе. Благодаря ви. Е, ще дадем сега думата и на Ана Клаудия е, Тапардел. Е, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо кандидат комисар. В справката за вашето развитие, биографичната ви справка е написано, че вие сте била и управител на филиал на Мерцедес във вашата страна. Бихте ли ни казали какво ще предприемете във връзка с замърсяването на въздуха и високите емисии на шума в градска среда в резултат на автомобилния транспорт? Освен това, предвиждате ли някакви промени в Бялата книга по отношение на транспорта за следващите 6 месеца? и а, то най-вече по отношение на градското развитие а, във връзка с транспорта. имам предвид и казаното от вас във връзка с новите а, възможности за финансиране на а, развитието на градската среда. Благодаря ви за този въпрос. Това е, е интересен въпрос. Е, аз съм страстен привърженик е, на развитието на транспорта в градска среда. Естествено, става дума за една тема, която обхваща различни ресори. Ще трябва да се работи съвместно и с други комисари. Нуждаем се при всички положения от по-добро планиране, нуждаем се от по-добри и по-ефективни мерки за най-малкото запазване на а, е, а, е, нивото на а, емисиите а, е, а, от а, вредни а, вещества във въздуха и също времено по-амбициозни мерки за намаляване на тези емисии. Както вече споменах в уводните си бележки, аз действително много искам да видя е, реализиран в е, цялост е, проекта за свързване на Европа. Защото той ще ни помогне да обединим усилията си, да намерим по-ефективни решения за общия потенциал. Трябва да използваме естествено и информационните и е, е, компютърните технологии. Трябва да използваме интелигентните транспортни системи, е, но е, въпросите и проблемите са свързани и с е, времето, с сроковете, с е, е, местата на съответните служби и е, е, разстоянията, които е, гражданите трябва да е, изминават, за да отидат до работа, за да се предвижат до летището. Всичко това естествено е свързано с определени емисии. Но сега обаче е, няма да имате възможност да се спрете на финансирането, защото е, имаме регламент, а времето изтече. И другите ще се разсърдят, ако е, ви дам повече време. Е, госпожа Клюн от НП има думата. Благодаря ви. В встъпителните си думи вие казахте, че трябва да има възможно най-добра връзка между е, европейските страни и вашите амбиции в тази област. Искам да ви попитам във връзка с регионалните летища, защото знаете, че всъщност е, по този начин се осъществява връзка между различни области. Това са инвестиции и в туризма и е, са много важни за местните общности. Те са важна част от инфраструктурата и ние трябва да ги запазваме. Искам е, да е, чуя какво искате по този въпрос, какви планове бихте имали, е, как е, възнамерявате да защитите тези регионални летища. това е проблем за отдалечени области. Um, Благодаря ви за въпроса. Вие знаете, че аз страстно съм привързана към този въпрос. Вие сте права, че тези летища са от жизненно важно значение за развитието на местните области, особено когато са отдалечени тези райони. Аз съм за тези летища, аз обожавам да летя. Никога не бих имала подобен невероятен е, културен опит, ако не бях отишла в е, западни, в Алтай. В Алтай е, но знаете, че там няма летище. Това е изключително важно за този западен западните райони. Много е важно да подкрепяме тези летища, но трябва да имаме предвид, че трябва да има финансови планове, е, така че те да се самоиздържат. В противен случай ние можем само да продължаваме с субсидиите и в е, края на краищата е, използването им ще бъде застрашено. В момента ми е трудно да говоря по този въпрос. Е, е, това не е част от предвидното съдържание, но искам да ви кажа, че съм е, готова да говоря с тези, които отговарят за летищата и да чуя какво ще кажат. Това, което ще се опитам да направя, ще търся нови бизнес модели, които са по-близки до предприемачески модели. Надявам се да можем да запазим тези летища, които са толкова важни за живота на местните области. Имаме подобен пример в Словения летището в Борш, то е много важно, защото от там кацат летища от целия Европейски съюз а, и от цяла Европа. Е, бих се радвала да има по-добри решения не, и ще се радвам с мой опит и с моите мисли да допринеса за нов бизнес модел. Петлик е, Дален от Европейския консерватори и реформатори има думата. Добър ден или по-скоро добър вечер. Имам два въпроса към вас. Първо споменахте вътрешните плавателни пътища. Отново нещо не е в ред с каналите. А, нека да направим пак проба. Сега всичко наред ли е? Добре. Goedenavond. Ik heb twee concrete vragen. Добър вечер. Имам два въпроса към вас. Първият е свързан с инфраструктурата на вътрешните плавателни пътища. С цел създаване на връзки между западните и източни плавателни връзки има една, един участък по течението на река Дунав. Какво ще направите вие, госпожо кандидат комисар, за да преодолеете този стеснен участък, за да имаме най-накрая отлични условия на плаване в този участък? На второ място споменахте новите технологии и а, иновациите. И съществува една такава, едно такова нововведение. Все още някои говорят за за огромните самолети, но мисля, че крайно време е да започнем да говорим за малките кругосъобразни самолети в Европа. Благодаря ви. Първо по въпроса за река Дунав. Дунав е много важна част от плана за трансевропейските транспортни мрежи и се надявам да се намери добро споразумение за увеличаване дълбочината на дъното на река Дунав, за да може тя да бъде напълно интегрирана в транспортната система на Европейския съюз. Но разбира се, има и предизвикателство, което трябва да преодолеем и те са техническо естество, за да се гарантира, че няма негативно въздействие върху околната среда, биологичното разнообразие и условията на живот на местното население. От друга страна трябва да гарантираме, че трябва да се гарантира участието на други държави, които не са членки на Европейския съюз, но които са част от проекта за подобряване на движението по Аркаден Дунав. Така че имаме нужда от допълнителни двустранни и тристранни срещи, включително и за да се осигури необходимото финансиране. Но пак казвам, за доизграждане на тази мрежа ще трябва да видим как може да включим държавите не, които не са членки на Европейския съюз. Отзадат ли се закони, така че искам да се спомени на втория ви въпрос. Да, това наистина е много интересно предизвикателство за Европейския съюз. Говорим за едно стандартно поведение за някои държави членки. Няма точно време за да си съставя конкретно мнение по въпроса. Към момента смятам да се пази неутралност и бих искала да призива държавите членки, които са постигнали някакви двустранни споразумения, да продължат в тази насока. Това зависи от тях, но не мисля, че това е насока, в която искаме да се движим на европейско въвнище. Думата има Луси Андерсън от Групата на социалистите и демократите say... Бихте ли казала нещо повече за това сте готова да извършите, е, е, за да може всички пътници, включително и тези, които страдат от недък и с по-малка мобилност, има достъп до транспортните мрежи? В началото вие казахте, че за вас най-важното са хората. Какво точно означава това? Е, ще могат ли пътниците да имат най-точна и подробна информация по най-важните въпроси? Например, високо качество на връзките. Когато говорим за е, връзки в Европейския съюз, ние знаем обаче има 9 коридора, има е, е, стотици, хиляди гари по мрежите, където не може да се прави смяна на влака, Хората трябва да си тътрат багажите нагоре надолу по стълбите, няма ескалатори. Е, какво ще направите на практика, особено когато говорим за европейски фондове? Е, инвалидите е, са обект на социално внимание. Например, Ванда Кампус каза много малко неща за това, което действително ще направи за инвалидите. Бихте ли казала нещо повече? ако искаме да сме насочени към социалната сфера и да бъдем любезни към пътниците, този въпрос е много важен. И аз мисля, че има директиви, които вече се изпълняват, обаче съм сигурна, че можем да направим нещо повече. Аз съм го виждала и в родината си. Примерно преди 10-15 години е, никой не би си помислил е, да направи специални входове към трамвайте или към автобусите. В момента на автобусните спирки е, виждам, че това се има предвид. Така че малко по малко е, Европейския съюз се превръща в място, е, където хората все повече осъзнават, е, че трябва хората с недъзи да имат равни възможности. Дали може това да стане от днес за утре, едва ли, но при постоянен натиск и особено проверявайки дали е, приятите насоки действително се е, приемат на практика, е, трябва, е, освен това, да се спазва и законодателството. Вие споменахте и друго нещо много важно. Е, е, информацията за пътниците, дали тя е точна. И аз е, смятам, че с е, новата система за управление, която се предлага, ние виждаме, че фрагментираната мрежа ще се преодолее тази е, и фактически ще има един източник на информация, е, ще има по-добро управление на информацията, е, тя ще се предоставя на пътниците, не само за билетите, но и условията, по какви пъти ще могат да тръгнат и така нататък. Това предполага и информация за инвалидите. Къде е най-удобно за тях да сменят пътя? Госпожа Парандика от Алта има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, ЖПЕК пакетът се забави в приложението има значително изоставане. Предвиждате ли нещо ново в това отношение, така че да ускорим проекта. Освен това, съветът все още не е взел окончателно решение. Необходима е правна сигурност. Как точно тогава ще се прилага директивата за оперативната съвместимост при положение, че ние все още не разполагаме с необходимите е, проучвания, не знаем какви са техните заключения и е, това естествено бави инвестициите. А вие казахте, че по отношение на интермодалността, по отношение на инвестициите, този пакет е изключително важен. Така че какво конкретно смятате да предприемете и освен това какво мислите по отношение на разделянето на операторите и а, е, а, предоставящите услуги? Благодаря ви. Въпросът е изключително важен. Това, което мога в момента да ви кажа е, че ще се опитам да направя е, всичко, което е по е, силите ми, да придвижа целия проект като един пакет в пакет. Е, това е и политически и економически пакет Рифит всъщност е, е Първото, което ще спомена, естествено, има е, твърде много правни актове в тази област, но е, ние трябва да се стремим към е, опростяване и именно по отношение на Рифит, като че ли сме постигнали най-доброто в това отношение до този момент. Няма да навлизам в технически потребности, но естествено много важно е да постигнем това разделяне, за което говорите, да има независимо управление на оперативно равнище, бъдеще. Държавите членки е, трябва да положат максимални усилия и то без забавене и също времено е, трябва да сме наясно с е, цялата информация по въпроса, за да знаем какви са разходите по обслужване на системата, какви са разходите за предоставяне на услуги. Аз съм работила е, е, и в е, този сектор разговаряла съм и с много от управителите и директорите на съответните компании в Словения. Много е трудно, естествено, да се постигне на практика това разделяне. Решението е сложно, то е трудно, но същевременно води до по-добри резултати. И парламентът при първо четене всъщност показа, че подкрепя именно тези основни принципни положения. Необходимо е да постигнем повече яснота и по-голяма либерализация. Господин Грандес е, Паскоел от НМП има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо, ще ви задам е, два е, въпроса, свързани е, с, с последните събития. Примерно, проблема с такситата. Вие знаете, е, че е, професионалните таксиметрови шофьори е, получават удостоверения, основа на които после си декорират и данъците. Докато всяко предприятие, което не отговаря на определени изисквания за качество, извършва социален дъмпинг. Госпожо, какви мерки възнамерявате да предприемете? Координирани действия за целия Европейски съюз с подкрепата на държавите членки за борба с социалния дъмпинг. Вторият ми въпрос е следния. Знаете, че има много проблеми между страните поради това. Вторият ми въпрос е много прост. На срещата на високо равнище по епидемиите беше взето решение по мерките за сигурност. Мислите ли, че Европейския съюз може да създаде координирана система за контрол на летищата за борба срещу ебола. Благодаря. Благодаря много за двата ви въпроса. На първият ви въпрос е, е, за такситата. С е, всички средства аз подкрепям това, което вие загаднахте в отговора си трябва да има ясна организация и на това ниво. Само преди няколко дни, преди да дойда в Брюксел, си взех такси в е, родината си. И точно тогава бяхме е, въвели това изискване за таксиметровите шофьори. Е, номер да бъде ясен за това, че ежемесечно си плащат таксите и така нататък. В началото шофьорите се оплакваха, но когато ги попитаха харесва ли ви, те казаха да. Единственото, което не ми хареса, че в началото трябваше да дам 2000 евро за лиценз, докато сега сега е, такъв лиценз струва 50. Това не е честно, но мисля, че всичко останало е честно. Но отговорът ми е да, това е въпрос на държавите членки, това е местен въпрос, но разбира се, е, можем да насърчим насърчаваме. Дори, както вече казах, е, преди е, можем да търсим общи е, елементи за целия Европейски съюз и да разработим нещо на европейско ниво, но така или иначе ние трябва да подкрепяме почтенната конкуренция и честната конкуренция но не бива да е, спираме възможности за транспорт, е, защото това даже ще ни възпрепятства да вземем други мерки. яла Сендерс има думата сега. Е, Сеньора кандидата дesignada, комисаря designada, bueno. Госпожо кандидат комисар, не, напред бих искала да ви поздравя Знам, че имате опит като спортист. Това е случва с истински маратон и вие сте много добре подготвен, за да се справите с него. Имам въпрос относно механизма за свързване на Европа. Предвидени са близо 20 милиарда евро е, за 7 години. Устойчивата мобилност, устойчивата транспорт е, и а, сближаването са много важни, така че макар да разполагаме с много големи финансови средства, трябва да ги използвам по възможно най-рационален начин. Въпросът ми е свързан с съфинансирането. В по-голямата част от държавите членки, включително и в моята държава, има сериозни проблеми с държавния дълг. И съответно те не разполагат с необходимите средства да осигурят съфинансирането. Затова е предвиден и механизма за гъвкавост. И въпросът ми е дали заедно с господин Московиси и господин Катайнен, може да гарантирате, че инфраструктурата и необходимостта тя да бъде доизградена няма да се окаже прекомерно бреме за обществените финанси и да засили държавният дълг. Следващия въпрос е свързан с а, взаимосвързаността аз съм испанка, ние искаме да, от Испания искаме да можем да се движим в Пиренеите в посока към Франция има обратен, обратен поток също трябва да може да се осъществява, но към момента това не е толкова лесно, колкото бихме желали. Споменахте Бялата книга, но знаете, че Бялата книга много често представлява един набор от добри намерения, но тези добри намерения не винаги са свързани с конкретни програми за постигане на конкретни резултати. Съществува проблеми с социалния дъмпинг в областта на въздухоплаването и морския транспорт Съжалявам, после беше две минути, така че комисарят разполага само с една минута за отговор. Добре, съвсем набързо по въпроса за инфраструктурите. Както вече споменах, имаме нужда от иновативни механизми за финансиране и не няма всичко да успеем да финансираме сами. И това е факт. Как ще намерим допълнителното финансиране ми е трудно да кажа в момента. Мисля, че дори би било нечестно да се опитам да отговоря в момента на този въпрос, но мога да ви уверя, че ако комисията бъде одобрена в своя състав, това ще бъде един от основните ни приоритети. Трябва да се опитаме да привлечем и частни инвестиции. Вчера прочетох в Financial Times, че се започват първи опити за привличане на пенсионни фондове и застрахователни фондове. Това, е една от, това ще бъде едно от основните предизвикателства, с което трябва да се справиме. Благодаря ви. Думата има Жорж Бах от групата на НП. Э, Благодаря ви. Благодаря, госпожо э, кандидат комисар. Не всички э, въпроси, които засегнахте, наистина ме впечатлиха, но все пак е, е, желанието за диалог, е, това, че поставихте в центъра на вниманието човека, е много важно и действително впечатляващо. Както и колежката Андерсън, ще задам въпрос във връзка с правата на пътниците. Смятате ли, че ще се наложи да преработим именно разпоредбите във връзка с правата на пътниците, така че да наистина да поставим в центъра на вниманието е, човека. Е, знаете, че е, да кажем по отношение на Гибралтар има е, проблеми във връзка с е, е, полетите. Е, как точно е, ще решим въпроса на европейско равнище? За съжаление, в момента ние не можем да се споразумеем тук в институциите и ето, че съд трябва да поеме нашата работа. Как ще успеем да деблокираме всичко, което се случва в е, това отношение, е, как ще преодолеем блокадата, така че най-сетне съветът да се произнесе по въпроса, а не съда. Всъщност съветът е точното място за решаване на проблема. Благодаря ви за въпроса. Първо по а, е, правата на пътниците. Това е голямо постижение на Обединена Европа. А именно, а, ние подготвихме един много добър, един много стабилен пакет за правата на пътниците. Някои от авиокомпаниите а, не, се опитват да канцелират полети, е, така че е, на практика да не се налага да спазват правилата, които вече са в действие. Аз искам да ви гарантирам, че действително пътниците, правата на пътниците са на едно от места в моя личен дневен ред и ще продължа да водя диалог с всички заинтересовани страни. Не само в Европа. Ние би трябвало да разширим нашите е, задължения, е, да осигурим съответните права на пътниците е, по всички отсечки и всички дестинации. Нека да се опитам да отговоря на втория ви въпрос. Това е един важен и по-всъобхватен политически въпрос. Необходими са действително по-широки инициативи в това отношение не бива да гледаме така изолирано на този въпрос. Благодаря. Курцио Малтеса е следващият оратор. Благодаря. Трудно е да обясним на гражданите, че Европейски съюз се харчи милиарди за обекти, е, при положение, че не намира няколко милиона е, за да няма управление на водите. Е, през 15 век са управлявали по-добре водите stralciare alcune di queste. Та въпросът ми е, възнамерявате ли да преразгледате решенията от 2013 година, да отмените излишни строежи, които ще променят хидравличната ситуация в някои райони на Европейския съюз. Нещата вече не са в добро състояние. Виждаме в Италия, в Великобритания, в Чешката република, където положението е много несигурно. Бих искал да ви попитам е, дали е, ще правите проучвания преди да започвате Търк, е, като, например, Торино-Дион, най-скъпия тунел, 150 е, милиона на километър. Е, вие ще правите ли нови проучвания по подобни проекти? Благодаря ви. Да, наводненията са изключително е, тежко явление. Искам да ви кажа, че и моята страна пострада. Но искам да ви кажа, че това не е въпрос само на страната, която страда от наводнение, а предизвикателство към цялата хидравлична система в дадена страна, е, защото водата винаги си намира път, е, особено е, когато е, се стича много вода по пътищата. Това е предизвикателство не, и е, ние вече е, сме дали приоритет е, на определени проекти, за да се избегнат наводненията за бъдеще. Сигурна съм, че може да се направи нещо повече ще приветствам бъдеща дискусия. Е, за момента не мога да кажа какво е, ще се гласува в парламента, но всичко това е опира до живота и не можем да се придържаме към нещо, което е одобрено преди години. Живота е предизвикателство, ние трябва да се справим с предизвикателствата. Аз приветствам следваща дискусия по този въпрос, но се нади... мисля, че това, което е одобрено до сега, е, трябва да се е, приведе на практика и накрая да се разреши този проблем. Е, това беше един, единствения въпрос, нали? Е, следващия оратор. Склеч има думата следващия оратор. Политика явно... Господин председател, госпожо Болт, Общественото здравеопазване и политиката в областта на транспорта са взаимно свързани, макар и тази връзка да не е пряко видима, да не е видима на пръв поглед. транспорт има въздействие върху околната среда, тъй като много видове са принудени да напуснат своите постоянни местообитания поради високото равнище на шума от транспортната инфраструктура. Към момента обаче Европейската комисия показва, че не взима профит достатъчно влиянието на транспорта върху, върху измененията на климата и биологичното раз, разнообразие. Има също така връзки между раковите заболяване, заболявания и замърсяването на въздуха, идващо от транспорта. Това са само част от, от проблемите, свързани с общественото запазване на околната среда, идващи от отрасла на, на транспорта. Госпожо Полуц, какво знамената да предприемете, за да се вземе преди общественото здравеопазване в стратегиите за развитие на транспорта? Благодаря ви за въпроса. Мисля, че всички сме наясно с тези предизвикателства в съвременния ни свят. Знаем, че модернизацията и подобряването на качеството на живота доведоха до, а, сериоз, до някои сериозни заплахи, които ви споменахте в своя въпрос. Какво ще приемем ние? Тук да правим услуга не е достатъчно, защото когато става въпрос за хората и техния живот, никога не сме направили достатъчно, докато допускаме отрицателни последствия. Знам какво се случва. Знам, че шума от железопътния транспорт е сериозен източник на шумово замърсяване. Знам, че има нов вид спирашни системи, чието цел е да намалят в, поне в някаква степен това шумово замърсяване. Това не е достатъчно, но е стъпка напред за подобряване на положението. Убедена съм също така, че технолог... новите технологии ще ни помогнат да разработим по-тихи двигатели, особено ако използваме нови видове гориво или нови видове а, двигатели. А хората, живеещи близо близост тази инфраструктура, според мен са жертва на модерното общество и на модерната епоха. Как може да им помогнем? Мисля, че трябва да работим заедно с тях в контекст на социален диалог, за да намерим възможно най-доброто решение за тях. На първо място по-добро градско планиране – трябва заедно да планираме по-добре градската среда и това отново попада в ресора на повече от един комисар. Градското планиране и транспортното планиране трябва да вървят ръка за ръка, за да се избегне доколкото е възможно положението, което вие описахте. Герт Майер има думата сега, независим депутат. Благодаря, госпожо Кандидат-комисар, аз съм от Австрия, една съседна на Словения държава. Аз съм от Град, а Град е много близо до границата с Словения това, което много ми харесва е, че е, е, вие тук не се опитвате да ни заблуждавате, не се опитвате да се представяте за някой, който знае всичко. Много често ми се е случвало при е, министри, които отговарят за по-специални е, сектори, е, именно това. Е, хората да отговарят, дори когато не знаят. Е, е, това, че вие е, откровено и ясно говорите за за нещата ми харесва. По отношение на Адриатическата ос, аз мятам, че значението на тази ос се повишава. Ние имаме в Австрия два много важни проекта, които са свързани с Балтийско-Адриатическия коридор. Но също времено те не са непременно необходими за австрийските цели, така да се каже, ако мислим само за а, е, нашите собствени интереси и цели. Какво ще кажете по тези въпроси? Да, а, аз смятам, че а, е, е, ЦЕФ всъщност е одобрил вече а, отсечките а, и а, целият проект, според мен, си заслужава подкрепа. Поне за Словения. Не знае как стоят нещата в Австрия, но предизвикателствата, да. Предизвикателствата са големи за всички, включително и за Словения, защото ние трябва да започнем да прилагаме и пакет 1, и пакет 2, и пакет 3. И това именно е голямо предизвикателство. Аз няма да споменавам това, че вече така се очертава, макар и в далечното бъдеще и пакет номер 5, но за сега и 4 ни стигат. Първо трябва да ги изпълним. Ще се опитам да направя всичко възможно, е, така че държавите, е, които са включени в този коридор, да изпълнят е, всички предишни пакети. А какво означава това на практика за Балтийско-Адриатическата ос и за Балтийско-Адриатическия коридор? Надявам се това да означава всъщност само едно засилено сътрудничество и то и с участие на вашата страна, която е много важна част от проекта. Кристина Ревал е, Далон има думата, социалисти и демократи. Госпожо, според бюджетното предложение на съвета, европейските агенции е, трябва да имат по-малко 5% намаление на разходите. Е, при четвъртия железопътен пакет Европейската железопътна агенция трябва да придобие нови правомощия и ти няма да може да изпълнява своята длъжност за енергетика с по-малко средства и с ограничен брой служители. Господин Шевкович по време на следното на 30 септември по ангажимента да увеличи персонала на Европейска железопътна агенция е, чрез национални експерти. Вие смятате ли да се придържате към този ангажимент? Е, ще се изрази ли това чрез увеличение на бюджета на Европейската бюджет, е, железопътна агенция или чрез преразпределение на средствата, които тя получава? Благодаря ви. Благодаря ви за въпроса. Първо господин Шевкович ще ми бъде началник. Той ще ни е координатор, така че по-добре е да следвам това, което той е обещал. Да се придържам към това, което той е обещал. От друга страна, да, аз знам какви са предизвикателствата пред европейските агенции. Аз мисля, че въпросът има два аспекта. Е, един от тях е, е този, който аз виждам и който се надявам съвместно да стигнем това, което питате. Първо, как да се финансират агенциите? Мисля, че вече има споразумение и могат да бъдат посочени положителни примери е, за маркентизиране на някои от услугите, които те извършват. Бих е, ги насърчила да търсят услуги, които могат да продават направо, за да кофинансират своето битие е, това би било чудесен е, пример за бъдещето. Е, възниква въпроса а, просто да имат повече работа. Какво друго? Аз мисля, че като цяло в е, всички административни органи в Европейския съюз, и това се отнася особено за Словения, ще трябва да съкръщаваме административните разходи. Е, просто те са прекалено високи за напреднали економики. Е, прекалено високи са за да бъдат поети от тези економики. От друга страна, ако има повече работа и ако тя се легитимира, за да изпълни променим дневния си ред и аз ще се боря за работа и за парите. Да има достатъчно пари и да им се отпуснат допълнителни средства на тези агенции, за да си свършат работата. Dankeschön. Ein einheitlicher Wirtschafts- und Währungsraum benötigt единното е, пространство е, означава естествено един обединени усилия, е, единен сектор е, това е, е, бе казано многократно тук и е, аз го подкрепям. В момента обаче ние имаме 23 различни системи за магистрални такси. И с дебата в Германия всъщност се отвори една котия, която отдавна трябваше да бъде затворена. Също времено но с магистралните такси едва ли ще можем да постигнем подобрение. Так му обратното, по-скоро ще се появят различни видове данъци, които ще осложнят ситуацията. Не би трябвало естествено да инвестираме в инфраструктурата, така че да е, насърчим е, развитието на транспорта по този начин и също времено да е, подготвим необходимите средства за трансевропейските страни е, и коридори. Как точно ще обедините е, европейската система за пътни такси и как ще я свържете в трансевропейските мрежи, така че тя да може да изпълни една приоритетна роля в това отношение. Да, ще се опитам да отговаря бързо. Първо, ние струва ми се, сме съгласни с това, че е, би трябвало да е, е, да помислим за една единна система по отношение на магистралните такси. Естествено, подхода трябва да бъде разходоориентиран е, и това ще бъде изключително важно но дългосрочна визия ни е необходима. В бъдеще ще имаме на система, в която ще имаме разделяне на различните видове дейности, ще имаме външни цени и разходи, които ще бъдат включени в общата система. Това ще бъде прекрасно, но това е въпрос на бъдеще. В момента трябва просто да мислим за това, че магистралната такса представлява един от елементите и то не е лош елемент за конкурентно способност на транспорта, защото магистралната такса, която се събира от държавите членки, ще може да се инвестира в инфраструктурата, но без дискриминационни елементи. Uh, Благодаря ви. Преди няколко години, когато тук в Европейският парламент обсъждахме трансевропейските транспортни мрежи и механизма за свързване на Европа, вие приехте господин Якунин, който представлява една руско дружество с изложба тук. Той да предложи един проект за увеличаване на жилопътният участък от Украина до Виена, чрез използване широколентови инфраструктури. Моят въпрос е как вие гледате на това предложение за, за, за финансиране за европейски средства на този проект за прилагане на мрежи с Благодаря ви този въпрос. Ще бъда съвсем прагматична в отговора си, но в момента не мога да ви дам и по-добър отговор. Приоритетите вече бяха заложени в механизма за свързване на Европа. Но, ако Европейската мрежа се стреми към успех, тя трябва да бъде интегрирана международно. И затова трябва да намерим нови начини за финансиране и сътрудничество в основата на двустранни споразумения, т.е. споразумения между Европейският от една страна и трети страни от друга страна, за да може ние да интегрираме нашата мрежа в общата железопътна мрежа и, друг, и в международните мрежи на другите транспортни мрежи. С удоволствие преди два дни прочетох на закуска проекта за изграждане на железопътна връзка между Европейския съюз и Китай и колко много и възможно са облагите на един подобен проект. За мен това е един много а, вълнуващ проект, тъй като той а, ускъпява транспорт с 25% сравнение с морския транспорт, но пък съкръщава сериозно времето за, транспорт, за транспортиране на стоките и съответно се оказва много удачен за лесно развалящи се или по-ценни стоки. И по този начин ще подобрим международният товар на стоки. Така че трябва да подобрим начините за финансиране на подобни проекти но не мисля, че Европейския съюз трябва да поема контрол и сам да финансира един подобен проект. Господин Ниосен. Благодаря ви. Аз отново се връщам на инвестициите. Вие говорихте за тях, но може би въпросът трябва да бъде малко по-ясен. Говорим е, за сухопътен транспорт. Трябва да имаме по-ясни правила е, за това как е, дружествата ще се допълват възоснова на качеството, а не възоснова на социален дъмпинг. Имаме правила по социалните въпроси, но аз не смятам, че има достатъчно законодателство. Примерно, когато когато говорим за почивките на шофьорите. Е, ето, вижте, например, пътищата, е, за да се избегнат е, социалния дъмпинг, как да го направим. Е, примерно, е, как да се справим с незаконния трафик, е, който настъпва, когато дружествата е, е, заобикалят правилата по каботажа, правила, по които сме се договорили, изобщо как да насърчаваме конкуренцията между държавите членки. Very serious. А, сериозни предизвикателства, признавам. Нека да се опитам да отговоря на три от тях. А, първо, по конкуренцията. Европейската комисия винаги ще се бори за частна конкуренция, за частно състезание. Както казах, винаги ще има опит да се заобикалят тези правила. Така че какво можем да направим? на ниво държави членки можем да се, може да се направи много повече, да се обменя информация, да се сътрудничи. Е, това е жизнено важно. Ние искахме да го насърчаваме. Е, вие споменахте и за този дъмпинг е, същото се отнася. Как можем да предотвратим регистрацията на така наречените мейлбокс дружества през граница. Трябва съвест, общуване, обмен на информация, постоянно постоянно изобличаване на тези дружества. Може би това би била една първа положителна стъпка към решението. Въпросът с каботажа, е, той е пряко свързан с е, зеления дневен ред. Е, какво искаме да включим в единното транспортно пространство в Европейския съюз? Винаги ще се боря за това камионите винаги ще се движат. Не е необходимо да се движат празни. Има споразумение, което трябва да се приложи сега. Те имат право на три раунда преди да се върнат в родината си. Трябва да се търси смисъл. Да се търси смисъл. Това, което искаме да постигнем, да има смисъл, както за конкуренцията, така и за зеления дневен ред. Така че има много малки предизвикателства, които водят до голямо предизвикателство. Мисля, че постоянно ще трябва да се работи по този въпрос. Сега, господин Дели. Uh, uh... Благодаря, господин председател. В а, вашите уводни а, бележки вие подчертахте колко важни са а, транспортните коридори, е, е, трансевропейските транспортни е, коридори, които могат да свържат Западна и Източна Европа, Северна и Южна Европа. Естествено, биха могли да подобрят и общото състояние на а, транспорта и а, различните видове транспорт в Европа. Естествено става дума и за свързването на а, Молдова, а, Украина а, и други а, страни, които не са е, е, държави членки на Европейския е, съюз. Как на практика в рамките на един общо европейски контекст ще обвържат ангажиментите и на тези държави, които не членуват в Европейския съюз в проектите? А също време как ще включите и а, а, басейните на реките Слава и Драва в а, общия е, е, е, коридор за вътрешните водни пътища в Европа. Да, този коридор, за който вие говорите, е изключително важен. Много важна е връзката с е, пристанищата, с е, пътния транспорт, с ЖП транспорта. Това действително ще е, развие много възможностите и ще предложи много по-добри възможности за економика и за търговия в Европа. Как ще включим и е, държавите, които е, не са е, членки на Европейския съюз, как ще е, разработим целият този проект, който в крайна сметка се върти около Дунав. Дунав е уста в проекта. Аз мисля, че държавите членки е, при всички положения е, могат е, да подобрят е, вътрешното корабоплаване, вътрешните водни пътища. Вие споменахте е, Сърбия, Молдова, Украина и други е, страни, които не са държави членки на Европейския съюз, но е, е, ще се включат в проекта. Става дума за различни комбинации от финансови инструменти, както и инструменти за регионално развитие на сътрудничеството, които ще допринесат за създаването на една, колкото е възможно по-всеобхватна транспортна система в Европа. Следващият оратор – Доминик Раке. Господин, госпожо кандидат комисар, запознати се с а, директивата за командироването на работници, което е много важно, която принася за мобилността на работещите в Европейския съюз. Но тя имаше и множество а, отрицателни последици. И а, отрасълът на транспорта е особено а, сложен, защото работещите в областта на транспорта работят при много специфични условия. Въпросът ми е, възнамерявате ли да се опитате да изисквате специфично преразглеждане за целите на областта на транспорта на директивата за командироването, защото последната реформа не разреши нашите проблеми. И а, вторият ми въпрос ще бъде молба да уточните отговор, който дадохте преди малко. Именно възнамерявате ли напълно да да либерализирате каботажа? И на трето място, обмисляте ли възможността за създаване на Европейска агенция за свободен транспорт или евентуално отдел на, към някои вече съществуващите европейски агенции? Много ви благодаря за въпроса. На първо място, да, подкрепям идеята ви ще подкрепя анализа и действително искам да разбера какви са последиците от последното презгръщане директивата за работещите. По въпроса за либерализацията на каботаж в областта на сухопътният транспорт, мисля, че вече имаме основна стратегия. Въпросът ми е дали все още стратегията ни и насоката ни са уместни. Трябва непрестанно да преразглеждаме правилата, които приемаме и ако решим, че има предимства от промяна на съществуващата регулаторна рамка, тогава аз подкрепям тази идея. По въпроса за агенцията за свободен транспорт. Това е една интересна въпро... идея, защото колкото повече ръб... говорим за предизвикателствата и възможностите в областта на шосения транспорт, някога си казваме, Ами да, всъщност това е единствения сегмент от е, транспортния отрасъл, в който няма своя собствена агенция. Имаме ли нужда в такъв случай да създадем специфична агенция, посветена на сухопътния транспорт? Идеята е доста изкушаваща, но не трябва да забравяме и разходите свързани с нея. Така че аз лично не искам толкова лесно да приемам една подобна толкова изкушаваща идея. Но вие спомняхте и друга възможност, т.е. да използваме някои от вече съществуващите агенции, която да се вземе и с въпроси с сухопътния транспорт. И аз с радост бих разгледал тази възможност. Думата има Масимяно линии от НП. Чар. Благодаря, господин председател. Добър ден. Поздравявам ви. Поздравявам ви и ви пожелавам късмет на добър час. Въпросът ми има два ясни аспекта. Европейската система е, за е, управление на е, железопътния транспорт и Европейската железопътна агенция. Системата има за цел да унифицира европейската система, да приложи единния характер – да се гарантира Положителният резултат от оперативната съвместимост. Имаме технически въпрос. Първият ми въпрос е свързан с вашия принос, за да се стабили... постигне тази стабилизация. Вторият ми въпрос за Европейската железопътна агенция. Искам да ви попитам ясно. Мислите ли, че можете да допринесете е, за е, издаването на разрешителни за използване на железопътната мрежа, но също така и за апаратите е, на борда на влака да бъдат поверени на агенцията. Патриотичен въпрос за Италия Вътрешният транспорт в Италия, особено транспорта по река По, ще ни даде ли възможност да преодолеем идеологическите си възгледи, за да има вътрешен, вътрешен воден транспорт в Италия, който би допринесъл за развитието на страната. Благодаря ви. И така, първо, първо, благодаря ви за въпросите. Е, ще видим докъде ще можем да стигнем с отговорите обаче. Първо за Железопътната агенция. Аз мисля, че тя, изи... тя вече играе изключително роля. Сега, е, дали въпросът е как ще действаме? Ще настояваме ли за унифициране на железопътната мрежа? Трябва да се направи нещо повече трябва да има специфични дейности по оборудването, но не само за взаимните връзки. Мисля, че трябва да се спрем на местните железопътни мрежи. Трябва да имаме време за това. Различните агенции обаче ще изиграят своята роля. От, от, от друга страна, а да, забравих. Да, така, първо, агенциите е, допринасят според спецификата им, е, за да има сходна информация за движението. Това е много важно за сигурността. Е, така че агенциите гарантират сигурността. Те уточняват какво трябва да се направи, за да се даде приоритет на сигурността, на безопасността на движението. Трябва да видим е, е, кои въпроси са свързани с безопасността и те трябва веднага да бъдат препращани до агенциите. Е, да, следващия Бохослав Либерацки за социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, а, нека помислим и за компенсациите за транспортните е, предприятия. Много се говори за компенсации за земеделски стопани и са е, други предприятия. А също време транспортните предприятия губят и губят много. Европейски министър на транспорта. Как ви звучи това? Бихте ли е, се кандидатирали за един европейски министър? Е, по въпросите на транспорта. Как ще защитите а, е, транспортните предприятия в глобалния свят, е, е, имам предвид европейските предприятия. И освен това, как ще допринесете за една стабилизация на е, правната среда, на финансовата среда, в която ще се развиват частните транспортни предприятия? Много се надявам, че ще можете да отговорите в краткото време, което ви оставих на тези въпроси. А, да, наистина е много трагично това, което се случва в резултат на руското ембарго. Това е нещо, което трудно можеше да се прогнозира предварително и да се включи в плановете ни, но ето, че то се случи. В сферата, за която говорим, естествено ще трябва да имаме предвид и загубите, които реализират компаниите. Да. Също времено вие поставихте въпроса как ще развиваме европейския транспорт в рамките на е, глобалния свят, е, как ще се подпомогнем европейските транспортни предприятия на глобалния пазар. Ние се е, нуждаем от повече откритост, отвореност, ако желаем да бъдем важен играч в глобалния пазар на транспорта. не можеш да получаваш без да даваш. Е, в това отношение ние сме е, действително е, в добри позиции. Винаги сме се доказвали като добър партньор. Ние имаме международни пристанища. Ние можем да бъдем един още по-важен глобален играч в това отношение, но естествено трябва да дадем един ясен отговор и трябва да тласнем нещата напред. Да, аз ще помагам на европейските предприятия в глобалния свят. Мадам Ле... Маргарита благодаря ви, господин председател. Госпожка над комисар, вие поехте ангажимента да продължите политиката на либерализация в почти всички области на транспорта и започнаха международните, междуинституционалните преговори с четвъртият железопътен пакет. В този контекст вие твърдите, ще работите за повече конкуренция в пътническия чрезпътен транспорт с довода, че липса на конкуренция ще довлече до увеличаване на цените и намаляване на качеството на услугите. Госпожо кандидат комисар, аз идвам от Франция и няма какво да се срамувам по областта за пътния транспорт. Ние бяхме сред пионерите при високоскоростните влакове и гарантираме едно на всеки равнище на сигурност в света. Ето защо смятате ли да чуете гласа на милиони европейски граждани, включително и на милиони французи, които много ясно заявиха отказът на свръхлиберализацията и свърхбюрокрацията, която много често за тях е символизирана от Европейския съюз. Възнамерявате ли също така да си извадите полуките от миналото и да признаете факта, че либерализацията в областта на железопътния транспорт често води до увеличаване, влежаване на качеството на условите за пътниците. Благодаря ви. Много ви благодаря за въпроса. Първо по въпроса за четвъртия железопътен пакет. Неговата цел не е само либерализацията. Според мен той до голяма степен е насочен към подобряване на безопасността, оперативната съвместимост и прозрачността. И когато повдигне въпроса за частта свързана с конкуренцията и предприятията, държавите членки ще имат различен подход и аз съм напълно наясно с този факт. Трябва обаче да имаме една обща основа, и аз ще се боря за една много важна първостепка. И тя е прозрачно счетоводство, за да сме наясно как се разпределят разходите. И това е много важно, за да се гарантира, че няма кръстосано съфинансиране тъй като все още има известна вертикална интеграция на някои места в Европа. И преди всичко, на първо място трябва да гарантираме, че няма двойно или кръстосано субсидиране. И тук не говорим конкретно за либерализация, тук говорим за по-добро счетоводство и за по-голяма прозрачност, защото честната си проект са свързани с европейско финансиране и всеки път, когато европейски съюз финансира, той трябва да е сигурен в какво точно инвестира. Следващият въпрос е свързан с равнището на управлението и гарантиране по-високо качество на управлението. Това отново не е свързано пряко с либерализацията, но това са мерки, които имат за цел да повишат качеството на услугите, което ще, ще бъде в, в, в услуга и на потребителите, и на самата мрежа. Госпожа Джил Еванс. Благодаря, господин председател. Неколкократно тази вечер вие казахте, че трябва да има по-активно финансиране в транспорта за економиката, за безопасността, за туризма, за климата и така нататък. Разбира се, че е, това ще стане чрез един транспортна мрежа. Това се предвижда в нашата транспортна политика, но това предполага инвестиции и в области с регионални характеристики. Вие засегнахте и това. Например, планински райони, крайбрежни райони. Аз лично представлявам Уелс, което е чудесен пример за това, където трябва да гарантираме транспортни връзки. Е, това е чувствителна област, така че ще бъде е, по-скъпо, за да се усъвремени транспортната връзка. Е, как ще се занимаете с този въпрос? Това е много важен въпрос. Ви ние говорихме за регионалните потребности. Знаем, че имаме е, различни фондове. Един от тях е много важен е, и специално за тяхната инфраструктура. Това е Кохезионния фонд. Аз знам, че в е, моята страна това е основен източник на инвестиции. И около 8 милиарда ще бъдат отпуснати за инфраструктурни проекти. Е, това струва скъпо и от гледна точка на околната среда. Има други ограничения, които вече сме наложили върху тези инвестиционни проекти. От друга страна, ние говорим за иновационните механизми, които трябва да се разработят, за да се удовлетворят регионални потребности. Е, но тук е, държавите членки също трябва да търсят инвестиции, да поканят чуждестранни инвести... инвеститори. В Словения имаше активна дискусия по този въпрос или това, което вече се спомена. Аз прочетох в Financial Times, е, че е, железопътни оператори в Европейския съюз търсят азиатско финансиране не мога да бъда по-инновативна по тази точка, но ние постоянно търсим иновационен механизъм. Трябва да има и обмен на най-добри практики. Положителни примери, които да се споделят между отдалните региони. Необходими са ни е, хубави идеи в тази област. Е, е, госпожа Гонзалес Пеня си има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, ще ви задам същия въпрос, който зададох на господин Шефкович. Надявам се, че ще отговорите по-конкретно, тъй като той не ми отговори много точно. Европейската стратегия Европа 2020 залага най-вече на интелигентния растеж, на е, приобщаващият е, растеж. Необходима е концентрация на, за сметка на разходите. И също време на преден план излизат интересите на инвеститорите, не интересите на гражданите. Имаме много летища, макар че нямаме достатъчно самолети. Полетите са а, а, с цени, които не, гражданите не могат да си позволят. Е, особено е, тези, които са с, с високоскоростни е, самолети и редица други проблеми, които ме карат да ви задам въпроса. Смятате ли, че действително политиката в областта на транспорта е направена така, че да отговаря на потребностите на хората? Не смятате ли, че би трябвало да мислим за благосъстояние, за социални потребности, а не само за инвестиции и за интересите на тези, които всъщност държат големия дял от пазара. Споделям до голяма степен вашите тревоги. Мисля, че не случайно парламента постави акцента върху социалните права. И всичко това е записано и в програмата ЦЕФ. А това е, е механизма за свързване на Европа, да. Всички инвестиции в инфраструктурата е, изискват естествено е, един е, много проактивен подход. Е, е, необходимо е да е, се погрижим за това нещата да се развиват в полза не само за бизнеса, не само за предприятията, но и за гражданите. И не бива да забравяме всички от тези цели, които сме си поставили в рамките на зелената економика, на зеления дневен ред. Как ще организираме процесите, как ще е, е, развиваме различни бизнес модели, е, така че те да отговарят на е, екологичните ни цели. Е, всичко това е изключително важно. И същевременно, когато говорим за предприятия, не било да забравяме, че за тях стоят хора. Това също е шанс, защото тези хора би трябвало да направят нещо за другите. Е, много се надявам, че ще е, е, можем да разработим не само успешни концепции, но и ще можем да ги експортираме, да ги предлагаме и на други наши партньори е, извън е, Европа, е, защото само така бихме могли да просперираме. Благодаря. Е, Матейс Фан Милтенбург е следващия оратор. Благодаря ви. Ще задам въпроса си на холандски въпроса за времето за почивка в транспортният отрасъл. За да се гарантира за голямата конкуренция в отрасъл на транспорта, трябва да се гарантира изпълнението на европейското законодателство и да се съблюдава да няма голямо разминаване в прилагането на правилата. А знаем, че има много сериозни слабости, особено по отношение на, на времето за почивка за шофьорите. В Франция, например, се смята, че почивката в с превозното средство вече не се смята за достатъчна почивка и има санкции до 30 000 евро глоба, дори и, оба, дори и санкция затвора. В други държави обаче е възможно шофьора да си почива в кабината на превозното средство. Така че какво възнамерявате да направите, за да подобрите координацията в прилагането на правилата за почивка между държавите членки? Благодаря ви. Um, I've been informed about this challenge осведомихаме за това предизвикателство. Не знам как се е стигнало до този проблем, така че най-напред трябва да, е, да се запознае с това как Франция и Белгия са успели да наложат подобни правила. В момента не мога да отговоря на, на този въпрос. Знам, че съществува подобен проблем. но съм съгласен, че трябва да се договорим за основните правила. Какви ще бъдат те, ще видим за бъдеще възоснова на конкретните нужди и в случай на нужда ще предприема мерки. Към момента мога само да кажа, че съм наясно предизвикателството, но не разполагам с обводимата информация да ви предоставя възможно решение. Много се извинявам. Думата има Робърт Зиле. Благодаря. Госпожо Болц, много ми хареса вашето мнение за принципа на реципричността, Особено когато в транспортната политика има дискриминация. Какво ще кажете, примерно да кажем, за случая с Украина, когато министър Председателя говори за транссибирска магистрала. Смятате ли, че трябва да се промени законодателството, е, е, европейските регламенти или директиви, или каквото и да било, да се даде право на комисията да реагира на принципа на реципрочността, е, когато Русия субсидира аерофлот и иска по-големи такси. Готови ли сте да го направите? Аз съм съгласна, че е, е, е, сибирск, по транссибирските полети има незаконни такси. Не говоря за полетите. Мисля, че таксите са незаконни, но ще бъдем много предпазливи, защото и без това има политическо напрежение в момента с Русия. И ще ще внимаваме да не поставяме категорично това на масата, но мога да ви, обе... да ви обещая следното, че когато се срещаме с колеги от Русия, това няма да изчезва от масата. Ако правилно ви разбирам, Русия вече е обещала е, да е, е, се откаже от това, когато влезе в СТО. Е, така че това ще бъде постоянно предизвикателство за много от моите колеги да отстранят това от масата. Дали мога да ви обещая, че ще го направя. Не мога да ви обещая, но ще направя всичко, което е по силите ми. Хубаво е други колеги да ми дадат нещо, за да мога да го изтъргувам. Това е, е предизвикателен въпрос и е трудно да накараме Русия да направи нещо, което не иска да направи. Така че трябва да се учим как да го постигнем и с какви средства. Но да, ще положа всички усилия, които мога да положа, за да се занимая с въпрос и е, се надявам, ако ме приемете в вашия менеджерски екип, ще се опитам да го постигна. Е, господин Курко си му думата. Кирия, Кирия Бойс και σας εύχομαι καλή επιτυχία και για σας αλλά... Благодаря ви. Поздравявам ви, госпожо Бълч. Желая ви много успех на вас е, е, и е, на колегите ви от комисията. Когато говорим за европейската ЖП система, би трябвало да определим мястото на железопътния пакет в рамките на цялата тази система. Ще се подобри ли системата? Аз вече говорих по този въпрос. Казах ви, преди да преминаваме към следващия пети пакет, трябва да направим всичко възможно, за да се реализират на практика, да се приложат първите четири пакета. Сигурна съм, че когато постигнем това прилагане, ще можем вече да постигнем в рамките на РИФИТ е, едно уеднаквяване, една хармонизация е, на различните е, правни уредби в Европа, те са общо 27, 28 вече. Трябва да помислим за това в дългосрочен аспект какъв ще бъде ефекта. Много ясна е визията ни. Ние и желаем да развием една е, разходоефективна е, транспортна система, е, е, железопътния транспорт, която да бъде конкурентно способна. Е, това е моята визия, това е моята цел. И аз а, е, мисля, че всичко, което е, а, е, се отнася до бизнеса, което се отнася до а, е, техническите секции, а, ще бъде от огромно значение. А, не се нуждаем в момента от повече пакети. Нуждаем се от пълно прилагане на а, и изпълнение на наличните пакети. Нека да поговорим за интермодалността. По-добро прилагане на задълженията ни по отношение на зелената економика и транспорт и същевременно а, трябва да си даваме сметка, че а, а, и а, а, градската среда и а, бизнес средата би, се нуждаят от едно драматично а, подобрение. А, в това отношение а, трябва да а, свържем целите а, за опазване на околна среда, с развитие на е, пакетите и това е, ще е, постигне действително голям напредък, ще доведе до голям напредък. Госпожа Лукачиевска. Много ви благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо от комисара. Бих искала да ви попитам какво е отношението ви към положението с капотажа в момента и какво възнамерявате да предприемете, за да увеличите потенциала, как смятате да го направите по-ефикасен и как възнамерявате да гарантирате за ефективно прилагане на правилата. Смятате ли също така, че Европейския съюз би, би следвало да окаже подкрепа на транспортните оператори, които загубиха средства поради ембаргото наложено от страна на Русия? Според мен капотажа е един уместен подход. На първо място, тъй като оптимизираме транспортният капацитет, с който разполагаме от една страна, а от друга страна той допринася за усилията за екологизиране на Европейския съюз. Така че да, аз подкрепям каботажа. Както вече казах, работила съм в областта на логистиката. Не пряко, но много от партньорите, с които съм работила, се занимаваха с логистика и знам, че едно от основните им страхове беше да не останат да не се движат празни превозни средства по пътищата. Така че трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че товарните превозни средства се предвижват с товар. Какво ще бъде следващата ни стъпка в тази насока? Трябва да обсъдим въпроса. Трябва да обсъдим не вече с самите оператори, защото те знаят кои са най-успешните мерки. Няма смисъл да, законот... да, да се прави законотворчество само, само за себе си. Трябва винаги да се гледа от гледна точка на този, който ще се спазва правилата. И това е подхода ми към всички правила и към всички понятия, които непрестанно се променят. Но смятам, че и в областта на транспорта трябва непрестанно да търсим нови възможности. Не само да, да подобряваме вече съществуващото, но и винаги да търсим нови възможности и непрестанно да намираме нови решения, които да допринесат за осъществяването на едно единно транспортно пространство, като едновременно с това запазваме конкурентно способността и разбира се, никога да не забравяме ключовият елемент, а то е безопасността по пътищата. Но разбира се, безопасността по пътищата не е пряко свързана с капотажа, знам. Това е отговора ми на втори въпрос. Думата имам Бас Екхаут. Благодаря, господин председател. Добре дошла на госпожа Булц. Е, при изслушването вие казахте, вие говорите за всички видове транспорт, това ми е ясно. Обаче има един голям проблем. Ако погледнете цените на различните видове транспорт, е, авиацията е изключена от всякакъв ценови механизъм до сега, е, което означава, че конкуренцията с останалите видове транспорт не е честна, особено за дългите разстояния състояние. Въпросът ми е какво ще направите, за да се справите с тази липса на конкуренция, която до сега ясно е в полза на въздушния транспорт. И освен това, как да проверяваме, че вие поемате ангажимент, е, че ако въздушният транспорт включи в СТО след 2016 година, когато все още няма да е постигнат глобален механизъм? Аз а, е, смятам, а, е, че това се отнася само за европейските авиолинии. Така че склонна съм е, да изведа това на международната арена и да го обсъдя с международни организации. Е, всяка ситуация, в която се озоваваме, е резултат от историческо движение. Така че факта, че въздушният транспорт е в позицията, в която е, е последица от години и години развитие на отрасъла. И аз е, не мога да ви обещая, е, че това ще стане до 2000, че ще ги включа в 2016 година в СЕФ. Това би било твърде дръзко обещание, но е, въздушният транспорт е, също трябва да бъде включен. Ще отворим подиума за дискусията. Разчитам и на вашата помощ. Е, това са въпроси, с които трябва да работим съвместно с парламента. Не можем да го решим сами. Ние можем да предлагаме, да правим анализи, да предлагаме решения, но в сътрудничество с вас се надявам да намерим пътища напред. Но не мога да ви обещая, че до 2016 година ще се постигне това, но знам, че има е, различия. Е, и в е, много области различните видове транспорт не се третират, е, не се третират еднакво. Имам 25 секунди и затова искам да изясня, че е, законът е, че ако няма глобална сделка до 2016 година, е, тогава е, въздушният транспорт ще отпадне от ЕТС. Респектът. Ще отпадне от системата с търговия с емисии. Госпожа Малтезе. Stato approvato il quarto pacchetto феровия в очакване на четвъртия ЖП пакет с новите е, стандарти за безопасност, е, е, ще помоля госпожа Бълч да ни посочи всъщност най-неотложните моменти в този пакет. Трябва ли Европейската ЖП агенция да помисли за намаляване на, на скоростта на а, товарните а, влакове. В Италия имаше а, е, една такава инициатива и а, това във връзка с а, а, едни драматични събития, а, които вършат за цяла Европа. И освен това, радиовръзката с, с а, влаковете в движение през 2013 година имаше катастрофа в Белгия, в Швейцария през 2005 година в крайна сметка се наложиха едни други честоти. Какво ще направи комисията в това отношение? Ще продължа. Отговарям първо на първия ви въпрос. Да, ще подкрепя такива действия и тези мерки. И ще помоля е, Европейския парламент е, да приключи колкото е възможно по-бързо с процедурата по е, гласуване и приемане на пакета. Нека е, да започнем да прилагаме пакетите е, като цяло. Е, така че е, много ми се ще целият пакет да бъде е, прият. Да не оставяме някои от секторите извън обсега на вниманието. Много е важно, естествено, да се помисли за оперативната съвместимост, за интермодалността, за системата е, на е, радиовръзките и е, на електронното управление на движението на влаковете. Действително, събитията са не само драматични, те са ужасяващи и неприемливи от гледна точка на модерния свят, защото технологиите понякога са твърде архаични. Не бива да, според мен, да губим време и сили и да търсим частични решения. Трябва да се опитаме да намерим системния начин, за да променим всичко в системата, така че да предотвратим следващите катастрофи. Павел Теличка е следващият уред. Добър вечер, госпожо кандидат комисар. Маро е, ви поздравява с е, добре дошли тук и смятам, че това е много окоръжаващо за всеки, който се опитва да го последва, да последва в негови, на този пост. Ако обаче председателят е, на комисията реши отново да размести ресорите, мисля, че може да се справи доста по-зле с кандидат-комисар за ресора. Вие отговаряте конкретно на отговорите. Явно, че сте подготвил много добре за петерни, с които разполагахте, въпреки че отговорите не винаги напълно ви допадат. Според мен не навлязохте достатъчно конкретно как, за това как ще прилагате принципа използвайте или губите. Твърдите, че не искате държавите членки да губят средства и съответно има възможност тези средства отново да бъдат разпределени в останалите държави участници в механизма свързване на Европа. Аз обаче бих искал да гледате своята позиция и да предложите по-строги санкции, за да се гарантира, че държавите членки наистина използват средствата, не просто да ги преразпределят от една държава членка към друга. Следващият ми коментар е свързан с визите ви за възможността да се е, основава механизмът наистина на разходите. Това според ефикасно ли е наистина? В Германия обсъдихме въпроса, във Франция се обсъжда възможност за допълнително налагане на такси за, външни, за чуждестранни оператори на а, сухопътен транспорт. Наистина ли имаме нужда от подобни а, мерки? Какво е вашето мнение? Вероятно ще трябва по-късно да обсъдим тези теми, но ще опитам възможно най-бързо да отговоря на един от въпросите ви. Принципът а, използвайте или ще загубите, според мен наистина е един много уместен подход. С този принцип успях да постигна много по-добри резултати като министър в страната си на местно равнище, защото за целта имам нужда и на местно равнище от подобни механизми. Вие твърдите, не мога ли не мога ли да взема по-слаба позиция за прилагането на този принцип? Принципът е ясен. Излизате с проект и ако не изпълните проекта си, губите финансиране, докато финансирането се връща обратно в общия пакет. И всички държави членки, които имат възможност да искат средства от а, кохезионните фондове, могат да излязат с нови проекти и да кандидатстват за също финансиране. Така че нека да наказваме тези, които го заслужават и да поздравяваме тези, които го също го заслужават. I have asked all the questions. Thank you very much. You can give us some break for, for, for Madame <laughs> Може би трябва да дадем малко почивка на госпожа Булц. Истван Ухери има думата. Иштван? Госпожо кандидат комисар, аз съм последния изказващ от името на социалистите, така че моята позиция е по-лесна, отколкото беше позицията на моя приятел ен тук. Аз мога да е, създам, да, да изградя мнение, а не да задам първия въпрос. Е, примерно когато е, се срещате с певци, и, е, които се съревновават по талант и журито за 25 секунди трябва да прецени дали са доволни. Е, вие може да пеете много добре, но тук ситуацията е различна. Имате три часа на разположение. Аз като заместник-председател е, трябваше месеци да работя по този въпрос. Сигурен съм, че е, ще можете да пеете. Знам, че сте е, научили любимите песни на нашата комисия и като унгарец от съседна страна в Централна и Източна Европа, аз действително се занимавам с транспорта като организация от гледна точка на околната среда. Ако погледнете източната Южна Европа, Балканите. Виждате колко са изостанали те в областта на железопътния транспорт. Смятате ли, че ще можете да направите необходимите твърди стъпки заедно с Европейския парламент, за да поставите ударението върху развитието на железопътния транспорт? Аз е, е, седя тук на последната маса, виждам ви гърбовете, виждам, че господин Крамер е, потръпва, е, той е, подкрепя колоезденето, но като председател не може да задава въпроси. Ако погледнете. Е, е примерно, да кажем, е, туризма е, на колоездачите. Uh, да, е, ще се опитам да отговоря на първата секунда. Е, да, кои са основните приоритети безопасността? Всичко свързано с безопасността трябва да се прилага първо. Но много би хареса втория въпрос и за това искам да отговоря и на втория въпрос. Аз много карам колело. Ако отидете в Словения, ще видите а, е, как министрите отиват на заседания, аз отивам с, с, на колело. Аз отивам на работа е, с колело и е, виждам какво са направили кохезионните фондове, например, за колоезденето в е, родината ми. Сега имаме изключителни велоалеи. И много добре ги използваме и се надяваме, че културата от колоезденето е, ще бъде част от нашата култура. Благодаря ви. Елисавета Возенберг е последният е, колега, който ще подаде, е, зададе въпрос от името на НП. Благодаря, е, господин председател. Госпожа Бълч, поздравявам ви. Аз съм последният оратор от името на НП. Е, наистина съм впечатлена. Е, става дума за един голям и сложен е, портфел и вие показвате завидни умения. Става дума за това как транспортът ще допринесе за развитието на економиката в Европа. 90% от економиката в Европа всъщност зависи от е, транспорта и то най-вече от морския е, транспорт. Е, е, ние трябва да е, подобрим конкурентоспособността на транспортната система и трябва да защитим, освен това, е, принципа на прозрачността, най-вече по отношение на е, европейските структурни и кохезионни фондове, защото е, някои от държавите членки е, ни създават проблеми и тревоги, най-вече във връзка връзка с субсидиите, които се отпускат. Имаме правна рамка, е, разработена от комисията и другите институции и как е, ще насърчим развитието на е, регулаторната рамка, създадена от комисията. И аз съм е, е, от Гърция, една страна с много острови, затова ще ви задам въпроса как е, смятате е, да е, е, действате по отношение на европейските пристанища е, в островите, как ще е, подобрите състоянието в тях и как смятате да е, се сътрудничи на европейско равнище. Да, ще трябва да отговаря наистина много бързо на въпросите ви. Е, нещата са свързани най-вече с е, е дневния ред на е, механизма за свързване на Европа. Е, това е всъщност е, е един от приоритетите в този дневен ред. Е, пристанищата, е, включително и в островите. Трябва да подобрим а, а, нещата, за да бъдем конкурентно способности. Но очевидно в дългосрочен план само а, е, механизма за свързване на Европа няма да е достатъчен. Ще е, ни трябват и други е, инструменти от този тип, е, за да е, останем конкурентно способни. Вие знаете е, колко е, е, силни са партньорите и е, конкурентите от е, извън Европейския съюз, да кажем Китай и други. Е, много важно е естествено развитието на пристанищата в, е, по острови и по други острови е, в е, Европейския съюз. Това са местата, които служат не само на бизнеса и на търговията, но и на развлекателния сектор и на туризма. И така, Имате думата сега за 5 минути. Можете да обобщите най-важното от ваша гледна точка, госпожо Булч. Вие вече доста говорихте, но 5 минути още. Честно мога да си призная, радвам се, че свърши. Благодаря на всички ви за въпросите и за тази възможност да ви представя становището си. Вероятно вече знаете, че ходя пожарава и не еднократно по време на това изслушване се страхувах, че ще се опаря, но това не се случи. Или поне такова е мое мнението. Вашата оценка може би ще бъде по-различна. Много се радвам отново да имам възможността да заявя, че през последните 4 дни наистина много се развълнувах от темата и виждам много нови възможности. Това е един отрасъл, в който има много иновации, който носи способност и подобрява качеството на живота. И според мен той може да изиграе ключова роля в бъдещето на модерна Европа. Той е важен за развитието и за благоденствието на предприятията. Важен е за хората и в тяхната възможност да пътуват. Много лесно може да кажем, че когато транспорта спре, всичко спира. И това го прави както огромно огромна отговорност, така и много вълнуващ отраз, отрасъл. Затова имаме нужда от един висококачествен, добре свързан, надежден и безопасен транспорт. И за целта трябва да се доизгради един от европейско пространство на транспорта. Това безусловно ще допринесе за изграждането на единия пазар на Европейския съюз. И работата в тази насока ще бъде моят водещ приоритет, както беше записано и в политическите ръководни насоки на, председател, на председателят Юнкер. Неясно съм колко важна роля играе транспорта в подобряването на конкурентоспособността на Европа, за да гарантираме, че европейските предприятия продължават да са лидери на световно равнище. А за да се справим с тези предизвикателства, трябва да инвестираме и винаги да гарантираме за иновации. Много държа на социалните аспекти. Разбира се, аз съм привърженик и на поетапната либерализация. Либерализация, която води до повече конкуренция и повишаване на конкурентоспособността, но едновременно с това се подавайки всичките ни мерки да облагодетелстват гражданите и подобряват живота ни. За мен това е най-важното. Ето защо аз поемам ангажимент да изляза с конкретни отговори за гарантиране на една висококачествена качествена транспортна система, която да действа по възможно най-еколого социално съобразен и безопасен начин. Уважаеми че на Европейския парламент, обещавам ви, че всички инициативи, които ще предприема, ще бъдат основателни от гледна точка на подобряване на живота на европейците. Ако бъда одобрена като бъдещ комисар по транспорта на Европа, мога да ви обещая цялата си енергия, дух на иновация и готовност да работя отворено и в тясно сътрудничество с всички членове на Европейския парламент и в частност с членовете на вашата комисия. Обедена съм, че всеки проблем, който, който ние, хората, създаваме, ние, хората, можем да разрешим, ако седнем заедно и работим заедно. Ето защо съм убедена, че заедно можем да върнем транспорта сред приоритетите на политическия дневен ред в Европа. Заедно може да превърнем транспорта в гръбнашния стълб на економиката, от която се нуждае едно модерно общество и което то заслужава. И само заедно можем да изградим бъдещето на европейския транспорт за едните пет години и по-нататък. Много ви благодаря за вниманието. also nach diesen letzten след е, последното изказване на кандидат комисаря е, приключваме с заседанието. Благодаря на всички е, парламентаристи за е, много професионалните въпроси. Благодаря много сърдечно и на госпожа Булц за отговорите, за позициите, които сподели с е, нас. Е, вярвам, че не е било никак лесно да отговаряш на всички тези въпроси. Напомням на координаторите, напомням на заместник-председателите, че в 201 е, е, сала, тук в парламента, ще е, проведем утре заседанието, на което ще направим оценката на днешното изслушване. Е, е, ние днес е, имаме възможност дори да останем много по-дълго е, вечерта е, и да задържим преводачите, но но аз им благодаря и а, е, всички ние можем сега да се отправим към къща.